Това аз ще предам вашето желание на моята колега, която отговаря за социалната политика. Благодаря, господин комисар. Получих три предложения за резолюции. Едно общо Третата, третото предложение за резолюцията от европейските консерватори и реформатори. Дебата приключи. Ще гласуваме по него утре. Следващата точка на дневния ни ред е изявление на комисията за световната среща на най-високо равнище на ФАО за продоволствената сигурност. Тук става въпрос за елиминиране на глада в световен мащаб и така имате думата, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, Миналата седмица беше проведена световната среща на най-високо равнище на ФАО за продоволствената е, сигурност е, в Рим, е, като част от една дълга поредица срещи, посветени в през тази година. Това бяха срещите и в Мадрид, и в Акуила, и в Питсбърг, и на редица други места. Беше направен извода, че е неотложно да се води борба срещу глада. Над 1 милиард души в света са недохранени или страдат от хроничен глад. Измененията на климата са едно допълнително предизвикателство пред страните, които трябва да гарантират и продоволствената сигурност. Световната среща на високо равнище е, се опря на всичко постигнато до момента. Още веднъж световната продоволствена сигурност попадна в прожекторите на световното внимание. Срещата обаче приключи. Сега вече трябва да се действа. Три са причините, поради които тази среща беше много важна за комисията. Първо, по такъв начин е, се е, направи нова стъпка в постигане на първата цел на хилядолетието за развитие, именно премахване на глада от 2025 година навсякъде, включително и в Африка, където проблемът е особено остър. Чрез реформираният комитет по продоволствената сигурност може да се постигне много, защото той може да се превърне в основен компонент на глобалното партньорство за земеделие, продоволствена сигурност и изхранване. Комисията предоставя значително финансиране за неговата дейност. Според мен това е една много важна стъпка, която ще проправи пътя, пътя за глобално управление на продоволствената сигурност на основата на научни е, експертни мнения, участие на обществения и частния сектор и неправителствени организации. Всички тези субекти имат първостепенно значение за функционирането на системата. И на трето място, поете ангажимента е, да е, се сложи край на тенденцията за намаляване на финансирането на е, земеделието, е, развитието на е, селските райони и ако наистина трябва да изпълним своя ангажимент да се преборим с глада към 2015 година, тук трябва да се обърне особено внимание на страните, които са ангажирали 70% от БВП за тази цел. Някои критикуват декларацията прията в Рим, че тя не е толкова амбициозна по отношение на селското стопанство и продоволствената сигурност. Не бива обаче да забравяме, че е, вече е, бяха предоставени значителни финансови средства от е, срещата на групата на 8-те в Аквила, Италия. Много важно е сега да се работи по този въпрос. По указания на Европейския парламент вече се работи в тази посока. За периода 2009 година, 2011 година са мобилизирани около 1 милиард евро, от тях около 85% е, са е, вече средства, за които са поети ангажименти. Трябва да преминем към една глобална система е, за финансиране и поемане на ангажименти и същевременно една подобрена система за контрол и управление, както и оценка на въздействието на инвестициите. Ясно и категорично трябва да заявя. Дори и най-големите суми, предоставени от донорите, ще са безсмислени, ако няма по-добра земеделска политика, стратегия и инвестиции от страна на развиващите се държави. Когато се говори за продоволствената сигурност, трябва внимателно да използваме е, терминологията. Продоволствена сигурност е едно, продоволствен суверенитет и а, самозадоволяване а, с хранителни продукти е а, също друго понятие. Тук говорим за продоволствената а, сигурност. Търговията с хранителни продукти играе важна роля, защото осигурява на земеделските стопани доход и дава достъп на потребителите до поевти на храна. Самозадоволяването и дори автархията – може да се окаже една стратегия, която не се вписва добре в функционирането на глобалните пазари. Кръгът от Доха има своето значение за постигане на целите на комплексния подход. В тази област Европейския съюз отбеляза огромен напредък през последното десетилетие и ще продължи да върви по същия път за да има последователност в политиката за продоволствена сигурност. Общата селскостопанска политика на Европейския съюз се развива и по признание на Световната търговска организация тя не изкривява търговията. Достъпът до пазарите на Европейския съюз е свободен за най-слабо развитите страни. Са подписани споразумения с редица други страни, особено от региона на АКТБ. В Европейския съюз, следователно, сме изминали дълъг път, който укрепва политиката, прави я по-последователна и дава по-добри възможности на развиващите се страни. Други държави и региони трябва да последват този пример. И в заключение, госпожо председател, срещата на най-високо равнище посочи, че ако трябва наистина да се преборим с глада до 2015 година, трябва да засилим действията си, да се увеличат частните инвестиции в селското стопанство и да се подобри глобалното управление на сектора. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на оратори от името на политическите групи. Господин Дес, НП, две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, за нас в Европейския парламент е, темата за глада в света е много важна. Ние не можем да приемем без коментар, че е, от глад е, страдат много хора и все повече деца. Преди 20 години аз за първи път бях избран в парламента и си спомня много добре, че тогава повечето световни организации, като Световната банка, ООН, СТО, излязоха с декларации за намерения че през следващите 10-20 години трябва да се намоли на половина глада. Какво се получи? Градът на, Гладът нарасна вместо да бъде намален и около 1 милион души страдат от глад всеки ден. И е, искам да кажа, че причините за това са най-различни. Има страни, където има неспособни правителства, като например е, Зимбабве. Те е, превърнаха тази страна житница в е, място на глад. В тази богата страна много хора страдат от глад, а ние премълчаваме всичко това. Но и ние носим вина за това развитие. Ние дебатираме седмици наред, дори цяла година за климата, какъв ще бъде той след след 100 е, години, а не проявяваме интерес към хората, които сега умират от глад всеки ден. И е, за това аз искам да посоча, че е, не бива да пренебрегваме въпросите на бъдещето, обаче трябва да се обърнем и към въпросите на настоящето, какъвто е гладът. И сега. Аз смятам, че цел от рода на тази до 2050 година да се намоли на половина глада, за мен това е просто смешно. Ние в Всяко кътче на света доставяме оръжия, но не доставяме храни. Това е просто бесилие на световната общност. Ние трябва да намерим други отговори, различни от тези, които даваме днес. Благодаря. Сега за социалистите и демократите господин Капола Сантос. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа е, депутати. Цифрите говорят сами за себе си. Глад, ние повтаряме непрекъснато тази дума. Е, това е изключително драматичен е, проблем, и си струва да се говорим за него, защото не може да съществува право на живот, белязан от глас и при това положение не може да се зачита човешкото достоинство. Борбата с глада трябва да бъде върховен приоритет във всяка политика и трябва да се мобилизират всички ресурси, но за съжаление е така и ние всички знаем това, че ресурсите, особено финансовите, са ограничени. Проблемът се състои в това как да бъдат използвани средствата и то по най-ефективен начин, като има съгласуваност в световен мащаб и също в регионален мащаб моята политическа група на социалистите и демократите ние сме обърнали а, нашия поглед към този проект. Искаме да дадем а, нашия принос за решаване или поне смягчаване на този тежък проблем. Предложенията на комисията са важни, обаче са ни необходими и конкретни действия за тяхното изпълнение. Ние живеем в трудни и несигурни времена. Е, но и във времена на прелом. Трябва да се направи повече от страна на Европейския съюз. Общата сълскостопанска политика, обща политика в сферата на рибарството, е, реформите там сега са на дневен ред с е, новите правомощия, които ще получим по силата на Лисабонския договор. Ще имаме нов шанс тук в Европейският парламент да направим така, че думите да бъдат последвани от конкретни дела. Ние трябва да подкрепяме комисията в тази политика. Благодаря. Благодаря, господин Капула. Сега господин Лион. Благодаря, госпожо председател. Колегите вече се изказаха. Това, което искам аз обаче да кажа, че сегашното състояние би трябвало да послужи като сигнал, който да разтърси съзнанието на управляващите. Именно има още 75 милиона хора в света, които гладуват поради високите цени на храните. Това е нещо, на което трябва да гледаме много сериозно. И в някои държави има политическа нестабилност поради недостига на продоволствие. Продоволствената сигурност е основен въпрос, на който трябва да намерим решение. Европейския съюз трябва да направи всичко по силите си да помогне на, на развиващите развиващите се страни да се хранят сами. Това изисква финансиране, както каза а, господин комисар, необходими са отворени пазари, необходимо отчитане на факта, че Европа е направила много, за да отвори и да либер, либерализира а, политиката си. А, много от проблемите обаче идват от самите държави. Необходимо е да има стабилна правна система, за да може да се постигне напредък в тези държави. Производството на храни трябва да се увеличи с 70%. Европейското законно замеделие трябва да изиграе много важна роля, за да сме сигурни, че ние ще можем да допринесем за, храни, за продоволствената сигурност в бъдеще. Благодаря, господин Бове. Две минути. Госпожо председател, господин комисар, колеги, борбата срещу глада изисква значителни политически и финансови инвестиции. Над 1 милиард души страдат от глад. 40 милиона жени и деца умират от глад всяка година. Това са чудовищни е, данни. Още от първата среща на най-високо равнище е, на ФАО се е, изнасят такива данни, които е, непрекъснато се е, влушават. 10% от е, рекламния бюджет в света ще осигури всички необходими средства за развиващите се страни, които се нуждаят от развитие на селското стопанство и селските райони. През 2050 година ще трябва да се изхранват 9 милиарда души население при изтощени почви, в все по-големи емисии парникови газове, необоздани потребителски тенденции – ако направим а, сравнение с положението преди 20 години, ще видим, че бедността и а, търговията а, с храни а, са основна причина за ширещия се глад. За да се защити вътрешния пазар и да се защитят потребителите, се въвежда концепцията за продоволствения суверенитет. Редица страни призовават за него по цял свят. Благодаря сега господин Никълсън. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Нашите резолюции по този въпрос се отнасят до предизвикателствата на, хран... на недостига на храна. Ние сме изправени пред ситуация, в която от една страна расте населението на света, но производствата на храни от други страни, от друга страна се оказва едно много голямо предизвикателство. Земеделският елемент на продоволствената сигурност е изключително важен, но ние трябва да съсредоточим вниманието върху доброто управление на развиващите се страни, ако искаме изобщо да се преборим с глада в света. Това, което беше житницата на Африка, Зимбабве, една държава, която можеше да храни и себе си и много свои съседи, беше разрушена от Робърт Могабе и неговата клика. И трябва да сме сигурни, че да направим всичко това никога да не се случи. Благодаря, господин Никълсън. Господин Ярик, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ако Европейският съюз желая да играе положителна роля в света, ако иска отново да се възцари хуманността, тогава той трябва да чуе пронизителния писък на глада, който се който отеква в целия свят. Можем ли да бъдем със спокойна съвест, когато всеки 5 секунди умира едно дете от глад? И е, това е така не защото има технически проблеми. Това е резултат от е, тази ултралиберална вълна, която заля света. До сега е, хората са обработвани из земята и са се прехранвали от е, реколтата. Но в настояща капиталистическа система е, и земята, и е, храните се превърнаха в стока на световна спекулация. Затова трябва да променим политиката, трябва да подкрепим ФАО, за да може да действа. Господин комисар, беше казано, че трябва да преминем към дела, но за да направим това като Европейски съюз, трябва да се погрижим всеки народ да бъде суверенен по отношение на продоволствието, да има гарантирани цени за земеделските стомани във всяка, стопани за всяка страна и във всеки континент. Също така да има и помощи за страните от юга. Също така да се спре спекулацията, да се упрощават дълговете на тези страни, така че храните да не се превръщат в стока. Ние трябва да чуем този писък на глада и да започнем да действаме, защото няма време. Благодаря. господ. Ари. Господин Балгер за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. През десетината години, откакто съм член на Европейския парламент, все чувам красиви е, думи във връзка е, с дейността на ФАО. Господин Барозо, например, е, каза, че е, не сме успели да се справим е, с целта, което е морален скандал. Но аз мисля, че политиката за разширяване на потреблението на биогорива повиши цените на хранителните продукти и все повече хора гладуват в резултат на това. Огромни инвестиции са необходими в Африка, за да може да се самоизхранва. Как може страни които зависят от продоволствена помощ, да изнасят хранителни продукти в трети страни. Намеренията може да са чудесни, но подходът е погрешен. Всяка страна а, трябва да поеме своята отговорност. Като имаме предвид а, е, политиката на развиващите се страни. Ако се върна на срещата на най-високо равнище в Рим, там беше подчертано, че обещанията и ангажиментите трябва да бъдат е, изпълнени. Но докладчика Шутер от името на Европейския съюз каза, че гладните не се нуждаят от обещания. Аз съм християнин и следвам е, Библията, която ни кара да се грижим за ближния. Благодаря, господин Стоянов, две минути. Участие в срещата на ФАО в Рим. Лично видях е, какво представлява тази конференция. Мисля, че трябва малко да се оттърсим и от лицемерието, което ни е обхванало, защото с разходите за организиране на една такава конференция, на която обикновено резултата е само още обещания, обещания и обещания, практически с тези разходи не знам може би трябва да се направи една калкулация точно колко както казаха говорившите преди мен деца нямаше да са умрели днес от глад ако тези средства не бяха използвани само за весели приказки. но тук господин комисарят каза че има проблем с капацитета на производство в световен мащаб на храни и преди да тръгнем да изваждаме треската от чуждото око нека да видим гредата в своето собствено. моята страна българия е с научно доказано най плодородната почва в европейския съюз. преди сто и петдесет години българският земеделец с технология от деветнадесети век е бил способен да изхранва най гъсто населените райони на османската империя в мала азия. днес обаче земеделието в българия запада все повече и повече още повече след като българия се присъедини към европейския съюз квотите които самата комисия е наложила на българя възпират земеделското производство и земите в българя пустеят. само едно стопанство в една от двадесет и осем области на българя може да произведе цялата квота например за домати която е отпусната на българя от европейската комисия. това било така защото някакви данни отпреди десет години показвали че официалното производство е толкова. никой не гледа обаче колко може да бъде реалното производство вътре в самия европейски съюз в момента има възпиране на процеса на производство на храна който би могъл значително да подобри състоянието и наистина да бъде реална мярка за борба с глада. така че докато нещата се ръководят от чиновници които гледат само в листа хартия и не ги интересува нищо друго тогава всичко с което ще си останем е само обещанията но не и действията. благодаря. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο Κατσμαρέκ θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Благодаря, господин Стоянов. Господин Качмарек за две минути. Когато а, говорим по тази тема, не бива да забравяме а, ужасяваща цифра. Един милиард а, живеят а, в глад и мизерия. Но това не се дължи на капиталистическата система. Има някои системи, които са още по-лоши от нея. В Европа, например, една страна с чудесни земеделски условия преди години беше докарана до глад, гладно съществуване и мор. Това беше Украина. Когато а, бяха прияти конкретните ангажименти, целите на хилядолетието за развитие, те бяха приветствани, но европейците се питат дали те са постигнати, дали е правилна нашата политика, правилни ли са приоритетите и по-конкретно задаваме си въпроса дали е по-важно да се борим с измененията на климата или с глада. Дали Европейския съюз не обърква средствата и целите, вместо да се е, бори е, с, с затоплянето на климата, като че ли е, се хвърля в борба с вятърни мелници. Не бива да допуснем да бъдем обвинявани в погрешни приоритети. Както каза и господин Дес, по-важният приоритет е борбата с глада. Следва да се убедят развиващите се страни да инвестират в селското стопанство. Самите те заявяват, че ще заделят 10% от БВП за селското стопанство. Трябва да се погрижим те да спазят този ангажимент, защото това е единствения начин да се увеличи производство и да се изкорени глада. Благодаря, господин Ариф е следващия оратор, но аз не го виждам в залата. Затова давам думата на господин Луи Мишел за 3 минути. Заповядайте. Госпожо председател, господин комисар, с изключение на Силвио Беларускони, чиято страна не присъства на срещата на върха на ФАО, бяха всички там. Всъщност това беше една политическа среща с економическо и финансово измерение, но се превърна в банално техническо заседание. Политическата цел а именно разработка на инструменти за производство с цел устойчивост на продоволствената сигурност не беше постигната. Финансовата криза е причина за увеличаване на глада в целия свят. Това е тема, която е непрекъснато актуална. Един милиард човека са засегнати от глад. Това е една шеста от населението в света и е, това са с 100 е, милиона повече, отколкото през 80-та е, година. По тази причина възникват и нови конфликти, които са с много тежки измерения и е, недостатъчните инвестиции в селското стопанство доведоха до проблемите в продоволствената сигурност. 44 милиарда долара годишно трябва да бъдат предоставени в световен мащаб за малките, за бедните страни, обаче от това нищо не се получи. Няма график, няма стратегия, няма политическа воля от страна на богатите страни. Господин комисар, докъде стигнахте с прилагането на решенията на последната среща на Г8? Аз знам, че това е много трудно да бъдат мобилизирани донорите. Наистина изисква много труд и председател председателят Барозо е, направи много за да а, е, могат да бъдат предоставени тези 1 милиард е, евро за а, механизма на а, продоволствие аз не мисля, че трябва да се вярва на рецептата, предложена от колегите социалисти, а именно, че ултракапитализмът и ултралиберализмът носят вина за глада. Семантично е коректно да се твърди, че има морална отговорност, обаче тук ми се струва, че става дума за идеологично опростяване. И сега развитието в определените определени страни е, след е, тяхната независимост е белязано от марксистски обскурантизъм, което е по-лошо от е, либерализма. Аз исках само да посоча това, за да не се твърди тук, че идеологичните постулати всъщност бележат реалността. Благодаря. Госпожа Сължентини за една минута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 чувствителен въпрос. Европа и неговите лидери се впускат в това, което наричам колониализъм. Срещата на върха не засегна този въпрос и то беше една из пусната възможност да се реши този въпрос на, на, на глада в, Европе, в света. Защо не го направихте? Ние произвеждаме много храна. Европейците имат много храна, но общата селско-стопанска политика разрушава възможностите на други държави. И това при, води до недостиг за храна до внос на храна. Тога искам да запитам, кога ще видим една истинска политика на селско-стопанска политика? Господин Ашфорд, Ашфорд, една минута. Благодаря. ООН и Европейския съюз са, са единодушни, че увеличаващия се брой население ще е, изисква едно 50 до 100% увеличение на производство на храни. Съгласни сме с комисията, защото това е една цел, която светът е длъжен да постигне. Същевременно селското стопанство трябва да постигне това с по-малко земя, по-малко вода, по-малко енергия, по-малко парникови газове. Затова тук трябва да изясним три момента. Първо, правителствата и Европейския съюз трябва да инвестират повече в научно-изследователска и развойна дейност. Ние просто не разполагаме с информация а, как ще а, се развива производство в бъдеще. Второ, необходима ни е предпазна мрежа а, от а, общата селскостопанска политика. И трето, продоволствената а, сигурност – означава разходи за Европейския съюз и ние не можем да ги прехвърлим на потребителите. Затова повтарям, трябва ни силна селскостопанска политика и трябва да спечелим, да наделеем спора по бюджета. Благодаря. Господин Ферейра, сега има думата за минута и половина. Госпожо председател, заключителната декларация на последната среща на върха на ФАО, в която участваха над 100 страни, в крайна сметка е, е празна фраза, що се отнася до борбата с бедността и глада. Необходимо ни е нещо конкретно, за да можем да отстраним а, е, този бич от живота на хората. Поред най-новите данни, непрекъснато умират деца от глад. Това а, са а, признаци на несправедливост, признаци на експлоатация и а, трябва да бъдат. А, заличени от историята, политическите системи и конкретните мерки. Господин Луи Мишел, необходими са ни протагонисти е, за една либерална економика. Всъщност е, всичко това доведе до ситуацията такава каквато е днес. Е, земеделското стопанство, е, големите е, концерни за храни, десетилетия няма да стигнат е, за да се инвестира в земеделието. Малките и средни стопанства бяха разрушени разрушени. 70% от населението в света са засегнати от това приватизация, либерализация, свободна търговия. Те все още те имаха и все още имат последици и те се изразяват в това, че хората напускат земите си. 44 милиона долара по данни на експерти са необходими за борба с този хроничен бич и смятам, че развитието, което наблюдаваме сега, трябва да спре. Благодаря господин Ферейра, госпожа Дотс за една минута. Благодаря, госпожо председател. По време на срещата генерални секретар на ООН Банки Мун каза, че продоволствената криза е един сигнал за бъдещето е, числата са о, е, наистина умопомрачителни. Е, Семеделските стопани смята, трябва да отговорят на потребността да а, увеличат производството на продоволствени средства на храни, трябва да се намали бюрокрацията. А, реформата в селско-стопанската, обща селско-стопанска политика ще повлияе на а, цените на храните. Цените на храните трябва да се увеличат, за да може да отговорят на производствените разходи. В Северна Ирландия това може да се постигне само като се позволи на земеделските стопани да работят в своите ферми. Продоволствената сигурност би трябвало да бъде а, централен, най-важен компонент в а, в това начинание. Благодаря. Госпожа Магинес, две минути. Благодаря, госпожо председател. Къде от авторите на доклада? Е, е, искам да благодаря на политическите групи, които взаимодействаха тясно, за да подготвим един текст, няма изменение и мисля трябва да бъдем дълбоко удовлетворени от това. Може да са различни становищата ни, но по един или друг въпрос, но в край на краищата всички искаме да помогнем да се нахранят гладуващите в този свят. И този текст може да помогне. Също така работих в предишния мандат по обща селскостопанска политика, продоволствената сигурност. И искам да кажа нещо съвсем простичко, което като че ли обягва на мнозина. Селските стопани хранят света ако имат климата, и аз говоря за климат в пределно широкия смисъл на понятието, да а, го направят. Нашата отговорност е да разработим необходимата политика, която ще даде възможност на земеделските стопани да произвеждат храни. Нужни са им два основни елемента. Едното е достойни цени и второ стабилни доходи неустойчивостта на цените не дава възможност на земеделските производители да оцелеят. Не демонизирайте обща селскостопанска политика. Някои от аргументите, които чуваме тук, са устарели. Тя, тази политика е напълно реформирана и без нея бихме имали по-големи проблеми с продоволствената сигурност вътре в Европейския съюз. Защо не насърчим развиващия се свят да приеме такава политика? Нека да бъдем категорични. Нека да не оставяме правителствата на развиващите се страни да правят каквото си искат със средствата, които се отпускат като помощ. Време е да престанем да, да ли, лицемерничим. Имаме моралната отговорност да предприемем необходимите действия. Благодаря, госпожо Магинес. Господин Герейро Салом за минута и половина. Президента, сеньор комисарио. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Светът е изправен пред две големи предизвикателства, които ще бъдат и продължителни. Първо, борбата срещу климатичните промени и второ, борбата срещу бедността и глада в света. Господин комисар е, цитира числа, евродепутатите дадоха е, чи, числа и окончателната а, е, декларация на а, срещата на върха на ФАО е, а, че 40 милиона умират поради бедността кризата, продоволствената криза и финансовата криза ни карат да се дистанцираме от тази борба ние по-скоро отстъпваме назад, да не вървим напред. Предизвикателствата са важни, но са необходими спешни мерки. В предишните години се видя и сега се вижда, че най-големите емитенти е, на е, емисии, най-големите източници на емисии отказват да поемат отговорността си в е, Копенхаген. Най-големият проблем е липсата на действие. Човешкото развитие се дължи на това, че хората знаят как да определят предизвикателствата. Сега ние знаем пред какво сме изправени, но сме загубили част от способността си да действаме. Ние трябва да действаме, да действаме и да действаме много сериозно. Благодаря, госпожа Келер. Една минута. Благодаря. Член 208 от договора гласи, че основната цел на политиката на развитие на Европейския съюз е намаляването и изкореняването на бедността. Бедността е основна причина и за глада. Член 208 също така гласи, че Европейския съюз взема предвид тази цел и в други, и в политиката в други области, които могат да засегнат и развиващите се страни. Но с субсидирането на износа се изкривяват пазарите на развиващите се страни. Това причинява бедност и оттам глад. Ако искаме нашата помощ за развитието да бъде ефикасна, трябва да се погрижим тя да не бъде възпирана от политиката в други области. Иначе няма да можем да постигнем е, целите на хилядолетието за развитие. И не бива да забравяме това, когато правим преглед и реформа е, на обща сълсостопанска или рибарска политика. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес, е, син... не е син, а, не е жълта син Кантертон. What export reform? Искам да попитам какво се прави за връщането на средства за експорта. Ние въведохме това в млечния сектор и единствената държава, която се оплака беше Нова Зеландия. Затова искам да ви помоля да давате пример тогава, когато цитирате нещо. Госпожа Келер. Искате ли да отговорите, госпожо Келер, на госпожа Магенен? Разбира се, много добре знаете примера с замразеното пилешко или пък доматите в момента. Те са силно субсидирани в Европейския съюз. На а, африканския пазар те са по-ефтини от местната продукция и това а, създава проблеми и причинява бедност. Разбира се, че трябва да се работи за решаване на проблема. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Благодаря. Нека да продължим сега с разискванията. Следващия оратор е господин Гладфелдер. Две минути. Благодаря. Все повече учени твърдят, че до 2300 година ще има петролна криза, водна криза и е, криза на продоволствието. И тези кризи ще настъпят в един и същ момент. Но първо ние сме конфронтирани с е, продоволствената криза. Един милиард е, души в света гладуват. Техният брой се увеличава и той е по-висок, е, отко... се увеличава по-силно, отколкото броят на световното население. След няколко десетилетия всеки пети или всеки четвърти ще страда от глад. Всеки месец от глад по-скоро всяка минута умират от глад две деца. Решението не се състои в това да премахнем обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Европейския съюз ще бъде силен играч в света, когато ние имаме силна обща селскостопанска политика, но глад има не само в Африка. Глад има и в Европейския съюз. В Европейския съюз наистина има региони, където хората изразходват по-малко от 10% от доходите си за храна, обаче има и региони, като например някои региони в България, в южните части на Румъния, където хората над 50% от доходите си средно харчат за храна. И това са средни данни. Разбира се, трябва да подчертаваме непрекъснато това. Винаги, когато създаваме а, нов а, регламент, а, който ускъпява сълскостопанското производство и намалява ефективността, например с а, животновътството, където, например, а, се увеличава количеството на фоража, необходим за производството на килограм месо, а, по този начин ние ще увеличим не само въглеродните емисии, но ще увеличим и броя на гладуващите, а, а всички правни актове, свързани с форажите, с животновътството, просто отнемат храната на доста деца в света. Госпожа Крето за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днес е драматична ситуацията. Има колеги, които третират с много цинизъм а, а, действията, които трябва да се предприемат. Среща на върха в, в, на ФАО а, беше много показателна в това отношение. Тук става въпрос за държави, които заедно произвеждат 65% от брутния вътрешен продукт на а, света. Това са държави, които третират цинично точно е, бедните държави, които не могат да, да е, се справят с, с е, сегашната ситуация. И от 70-те години насам много хора продължават да мрът от глад. Това е една човешка трагедия, която ще ни а, а, зас... ще продължава да ни засяга с ужасните си измерения. Сегашната продоволствена криза дойде поради е, продоволствената политика. В 2006 година ситуацията се е, влуши е, след срещата на върха на ФАО. Необходимо е да се отворят е, пазарите, за да може всичко това е необходимо, за да се е, изкорени глада. Госпожа Крецо. Благодаря ви. Господин Стоянов иска да зададе въпрос. Използвах сината си, си карта. Ще... Искате ли да отговорите? Искате ли да отговорите на въпрос, който ще ви зададе господин Стоянов? Искате ли да отговорите на въпроса на господин Стоянов? господин Стоянов, е, съжалявам. Следващия оратор е госпожа Еранц Гарсия. Две минути. Много ви благодаря, госпожо председател. My speaking time, please. You can continue. Thank you very much, Mr. Thank you very much, President. Quisiera en primer lugar felicitar a la señora Магинес por esta iniciativa. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Магинес за инициативата. Тя демонстрира а, важната роля на обща сълскостопанска политика за продоволствената сигурност. Сега комисията като че ли иска да намали средствата предвидени за ОСП в бюджета. Трябва съвсем ясно да кажем, че ОСП може и да не е приоритет, но продоволствената сигурност е. Много трудно е, ако не е невъзможно, да се постигне продоволствена сигурност без развитие на селското стопанство. И то е един по-специфичен сектор. Продоволствения пазар не е свободен пазар. Той се нуждае от подкрепата на Европейския съюз, за да се развива успешно. И тук имаме един модел а, за производство на висококачествени хранителни продукти за все по-взискателните потребители. Мисля, че може да се правят промени, усъвършенствания, но не в особ... основната ориентация на политиката, за да се гарантира по-висока стабилност на цените. Из годни е, и за е, земеделските производители, и за потребителите, и за трети страни. Така ще се създаде добра практика, която ще насърчи балансираните отношения между е, всички субекти в продоволствената верига и е, ще има по-справедливо разпределение на нормата на печалба. Необходима е и политика за информиране на потребителите, така че в Европейския съюз е, те да се насочват към произведените продукти в съответствие с най-високите изисквания е, за хуманно отношение към животните, е, добра сълскостопанска практика и други. Защото в трети страни се прилагат много по-низки стандарти. И е, тези земеделски стопани предпочитат да изнасят в Европейския съюз, а не да задоволяват си пазари. Благодаря. Благодаря, госпожа Еранс. Това а, изчерпа списъка записали се оратори. Сега процедурата на привличане на вниманието. Много оратори искат да вземат думата. Моля ви само по една минута, защото закъсняваме. Госпожа Стифлер, една минута. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, както вече беше казано, за, на всеки 5 секунди едно дете умира от е, бедност, от глад. Въпросът е, за продоволствената сигурност в света е, е абсолютно неотложен. Това е, е въпрос, който е на първо място в политическия дневен ред навсякъде по света. И ние трябва да бъдем по-последователни, за да постигнем тази цел на хилядолетието. 1 милиард евро като механизъм, като инструмент е само първоначален етап е, и е, трябва да бъдат обхванати малките и средни предприятия, е, семейните стопанства и най-вече стопанствата, които се управляват от жени. В по-бедните региони стопанствата също там, където хората са особено засегнати, трябва да бъдат приложени нови механизми, за да може да се осигури приток на средства и за да може да се извърши адаптиране към променените климатични условия, най-вече в, дневните, в бедните страни. Корда Састра за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, след световния самит на среща на върха на ФАО, ние сме разочаровани, защото а, и, а, ние сме разочаровани и от социалните медии. Разочарован съм, защото всичко продължава така, както си беше, когато говорим за замеделието, за селското стопанство и е, развитието на селските региони. Трябва да говорим също така за недостига на водата. Предвид економическата криза, развитите страни трябва да се ангажират с този въпрос все повече и повече. Трябва да има международен форум, който да настоява на това, че водата е едно обществено благо за всички. В противен случай нищо не може да се постигне. Господин Дейвис, една минута. Томас Малтус през 18 век в Англия прогнозира, че е, ръста на населението ще изпревари е, производство на храни. Разбира се, имаше е, селскостопански революции, които преобразиха лика на е, света, но това не означава, че е, той не е бил прав. Отруи се населението от тогава. Това е невероятно. И е, в много части на света, наистина, както той предсказа, е, ръста на населението изпревари е, производството на храни. Трябва да спасим живота на децата, а най-добрият начин е да спасим а, младите. Ние на Запад а, сме а, маниакално пристрастени към месото. Ако искаме да спасим света от а, глада, трябва да ядем зелено, а не червено. Благодаря. Следващия оратор. Господин Яхр, една минута. Мистер Яхр, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Не можах да разбера акустично името си. Аз мисля, че правото на прехрана е човешко право и гладът е едно от престъпленията спрямо човечеството. И е, в случая е, мисля, че съществуват е, достатъчно е, научни и технически познания, които да дадат възможност никой да не гладува в света. Необходимо средство за това е и притежаването на пари, е, но не е това е всичко. Е, мисля, че на първо място трябва да бъдат изградени стабилни демократични структури в развиващите се страни, след това борба с корупцията и след това адаптиране на селското стопанство в развиващите се страни и накрая инвестиции в селското стопанство. Аз мисля, че на тези четири точки днес се обръща твърде малко внимание. Те не са предмет на дискусия Турция и много често средствата, които се насочват към тези страни, попадат в погрешните ръце. Господин Тарабела за една минута. Го... Благодаря, госпожо председател. Може би мога да кажа, че е, в Африка проблем е най-тежък и е, индустриализираните страни трябва да решат този въпрос на производствената сигурност. Бяха повдигнати редица въпроси. Имаше е, обвинения към мултинационалните компании, че заграбват земя от Етиопия до Индонезия. Но тенденцията на богатите държави е да използват химически торове, а не да използват местните технологии. Те също така биват обвинявани за това, че не насърчават местните технологии. Аз мисля, че ние трябва да насърчаваме световните програми за партньорство, за да може да се подкрепи селското стопанство. Благодаря, госпожа Кюстингер. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Дългосрочната производствена сигурност е една от централните теми в общата селскостопанска политика и това до голяма степен определя и нейното, сил, нейното въздействие и нейната сила. Изисква се дългосрочно, дългосрочно финансово обеспечаване на обща селсотопанска политика и всичко това е важен елемент от нея. След 2013 година обща селскостопанска политика ще играе много голяма роля и в външната продоволствена политика, като се обърне особено внимание на диверсификацията на селското стопанство, осигуряване на водни ресурси и така нататък. Също също така трябва да има добре балансирани търговски спогодби, които да станат съществен елемент на глобалната производствена сигурност и тук една силна обща селскостопанска политика наистина може да постигне голям ефект. Господин Николеско за една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо, аз а, с риск да отговоря, да повторя това, което каза. Но искам да кажа, че а, а, осъждам факта, че ние а, е, е, а, не се развиваме достатъчно, а сега в момента страдаме а, о, за, и, е, и оплакваме глада в, в света. А, това а, мисля, че а, недостига на храна храната не, не е същото, а, както продоволствената сигурност. Климатичните промени имат различен ефект в различните държави. Това, а, което. Е, е, е, благодаря, госпожа Харкин. Госпожо председател, Два въпроса поставени тук. Първо, връзката между глада и измененията на климата. Както Банки Мон каза, когато се увеличава населението в света и когато се изменя климата, към 2050 година ние трябва да произвеждаме 70% повече хранителни продукти. Непредсказуемо е развитието на климата и във всички случаи ние трябва да сме готови за увеличено производство. И още нещо. Много лесно е да се обвинява общата селскостопанска политика като че ли той е първоисточника на всички излени в развиващия се свят това не е вярно. ОСП може да не е съвършена политика, но подпомага е, земеделските е, стопани. Например, някой проучвал ли е, е реформата на захарната промишленост в Обединеното кралство, за да провери дали само захарните барони и земевладелците се възползваха от тази реформа, без по никакъв начин останалите да имат каквато и да било полза. Трябва да се решават проблемите с истински решения. Благодаря. Госпожа Сая, заповядайте erittäin hyvä että samana päivänä kun käsittelemme Kööpenhaminan ilmastokokouksen päätöslauselma. По същия проблем, по който, ръба, по който дебатираме, когато говорим за промените в климата, ние с едновременно говорим и за производствената продоволствената сигурност. Ние сме задали нереалистични цели, например за биогоривата. Именно за това в развиващите се страни започват да отглеждат растения за биогорива. Ние лишаваме хората от земята им. В общата селскостопанска политика също така има изкривявания. Ние експортирахме нашите проблеми към развиващите се страни. Важно е също така да се помни, че и днес имаме достатъчно храна в света, но нямаме волята да я разпределим справедливо. Благодаря. Господин Сикерски е последния оратор. Благодаря, госпожо председател. На последната среща на високо равнище на ФАО не можа да се стигне до едно разумно предложение. Липсата на международна стратегия е много тревожна, като имаме предвид, че населението ще стане 9 милиарда към 2050 година. Да не забравяме е, продоволствената криза, е, като имам предвид кризата в цените 2007 година. Това е, доведе до увеличаване на броя на гладуващите. Трябва да спрем всякакви действия, които ограничават семеделското производство. За съжаление, такива мерки са много популярни в Европейския съюз. Като имаме предвид развитието на международните пазари, всякакви ограничения в ОСП са безсмислени и застрашават нашата продоволствена сигурност. Трябва да помогнем на развиващи развиващите се страни да постигнат самозадоволяване с хранителни продукти. Благодаря. Благодаря. След тези интересни разисквания, сега давам думата за обобщение на господин комисаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, и аз също а, не харесвам, че никой от ръководителите на държавите членки от Г8 не присъстваше в Рим, освен председателя Барозо. И това доведе до впечатлението, че това е среща на върха, която не доведе до нищо ново. А, и това очевидно от, от декларацията. Важно е също така обаче да се каже, че ние успяхме да запазим точката производ... продоволствена сигурност в дневния ред. И това, което наблюдаваме в 2009 година е, че това е една точка в центъра на вниманието и в Питсбърг на срещата на Г20 се говореше в, в тази връзка. И аз мисля, че това е един много положителен елемент. Аз бях в Рим и мога да кажа, че освен заключителната декларация, която е малко разочароваща, всъщност се проведоха много добри дискусии с много добро присъствие и нещо може да, се, да излезе в крайна сметка от това, например от дискусията по продажбата на плодородни земи в развиващите се страни и в държави, които нямат а, а, обработваема земя, мисля, че може тук да се постигне общо разбиране. Второто нещо, което искам да кажа е, че както вече беше казано от редица депутати, ОСП не е идеална. Нищо не е идеално в този свят. Но тогава, когато разгледаме ефекта на общата селско-стопанска политика върху развиващия се свят, ние можем да твърдим, че във всеки случай тя е далеч най-малко вредящата система върху развиващите се страни. Световната търговска организация признава, че повечето, ако не всички е, от нашите е, субсидии не изкривяват търговията, те подкрепят всъщност ценообразуването на селско-стопанската е, продукция. Аз също така, как мога да кажа, малко съм разочарована, че е, разочарован, че ние всъщност е, се самообвиняваме през цялото време. Европа не е безгрешна, но а, е, е, фондовете за храна са нещо много значително. Това са 1 милиард. Е, евро това е, е предназначено главно за доставяне на посадъчен материал на семена, за да се даде възможност на малките селско-стопански производители в развиващия се е, свят да работят. И това е признато от Световната банка, която се занимава с този механизъм. Значи не трябва да обвиняваме непредставителите непрекъснато нашите служби. Това беше едно ново въведение на моя предшественик. Става дума за един господин, който изчезна, господин Херик. Той не е социалист, той е комунист. И това може би обяснява причината, поради която той се изказа така. И в Аквила ние поехме определени отговорности като Европейска комисия. И ние също така поехме ангажимент с 1 милиард долара. Това представлява около 30% от продоволствения пакет, по който се постигна споразумение в Анквила. И е, ние сме далеч най-големия донор, който пое определени ангажименти в Аквила. Ние ще се ангажираме с тази политика и ще предоставим тези средства колкото е възможно по- скоро. Позволете ми да кажа още нещо за новата селско-стопанска политика, политика на продоволствената сигурност, защото в работната програма на комисията за 2010 година ще се предостави едно съобщение на парламента и на съвета за новата политика за продоволствената сигурност на Европейския съюз. Този документ ще засегне въпросите на селското стопанство, на продоволствената сигурност във връзка с економическата криза, защитни мрежи, въздействието на биогоривата върху производството на храни, биотехнологиите и така нататък, придобиване на земи в голяма щаб и така нататък. Това съобщение ще бъде предназначено да позволи на да се даде възможност на селско-стопанските производители в други страни да се развиват предвид растящото население на света, предвид растящите предизвикателства пред устойчивото развитие. Това също така ще въз ще покаже как Европейския съюз ще може да използва най-добре своят опит в сферата на е, селско-стопанската и производствената сигурност. Ще се хармонизират съществуващите а, е, политики в Европейския съюз. Ще се предложат е, начини за това как Европейския съюз ще може да допринесе за целите за, на хилядолетието за развитие как може Европейския съюз да се позиционира по-добре във връзка с проблемите с продоволствената криза и как да се отговори на въпросите с, по, е, на дневния ред за производствената сигурност. Ние ще проведем консултации с всички ангажирани лица и ще изготвим тази, това съобщение на Европейската комисия. Благодаря, господин комисар. И сега, уважаеми колеги, получили сме 6 проекто резолюции. Гласуването ще се проведе утре. Приключваме дебата по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията за внос на месо от трети страни. Θα ξεκινήσουμε με την Επίτροπο την κυρία Βασιλείου. Ще започнем с, комисар Василио. Имате дума.